Dear colleagues, скъпи колеги, Dear colleagues, скъпи колеги, знам, че се радвате да видите колегите от другите парламентарни комисии, но вече е време да започнем, защото малко вече закъсняваме. Днес ще проведем размяна на мнения с представители на ФАО относно правителствената несигурност по света и Световния ден на прехраната за 2015 година. Получих искане за размяна на, на мнение с колегите от ЕНВИ в подготовката на Световния ден на прехраната. Много се радвам за тази възможност да проведем съвместно размяна на мнения с колегите от Комисията по селско стопанство и Комисията по развитие. Те пожелаха да се присъединят към нас. Мисля, това, че може да започнем незабавно. Ще дам най-напред думата за стъпително изказване, съвсем кратко стъпително изказване на колегите. Започваме с колегата Линда Макевен от името на Комисията по развитие. Благодаря ви, господин председател. Извинявам се и аз. Ние имахме заседание на комисията и малко позакъсняхме. Много се радвам на съвместната ни дискусия днес в подготовка на Световния ден на прехраната в петък. Това е много важен момент. Ще подготвим и много важен доклад. Ще казваме, че човешко право, право до прехрана, и това е една от целите на хидролетието за развитие. Целта ни беше да се намали наполовина броят на гладуващите хора по света до 2015 година. И тази цел всъщност беше постигната, но все пак 795 милиона души по света гладуват в момента и половината от смъртните случаи на деца на възраст под 5 години се дължи на недохранване. Говорим за близо 3 милиона деца годишно. В миналото през 90-те и 80-те години, ако трябва да сме честни, пренебрегнахме инвестициите в селското стопанство и в продоволствената сигурност. Тази тенденция започна да се променя в началото на миналото десетилетие, но трябва да наваксаме за забавянето. Както знаете, целите съгласието на хилядолетието за развитие изтичат на 31 декември тази година, но от 1 януари започва новата 5-годишна програма за развитие на ООН, цвете за устойчиво развитие. Преди две седмици в Нью Йорк се срещнаха световните правителствени държавни ръководители и те се договориха за новите устойчиви цели за развитие. И втората от тези цели е подобряване на достъпа до храни, разработване на селското стопанство и осигуряване устойчивост на селскостопанското производство. И целта на нашата комисия, на вашата комисия и на останалите парламентарни комисии в Европейски парламент е да спазим това свое обещание през следните 15 години и, и за да го постигнем, ще работим съвместно с Европейската комисия, за да постигнем наистина тази цел. И накрая, ясно е, че няма как да има производство на храна без достъп до земеделска земя. И достъп до земеделска земя е друг много важен въпрос. И затова се радвам, че и делегация на нашата комисия по развитие ще посети Милано в края на седмицата. Ще посетим е, експо изложението, за да разгледаме въпросите за продоволствената сигурност и в петък следоба ще се проведе специален семинар на нашата комисия по развитие относно достъпа до земеделска земя и подводствената сигурност в Милано. Много ви благодаря за поканата, с нетърпение очаквам да чуя резултатите от доклада. Благодаря ви, сега давам думата на Чеслав Сикерски, председател на комисията по селско стопанство. Międzynarodowy, tak так военчу politycznym, społecznym, gospodarczym. Да, проблема с прехраната и храните е сложен и има много аспекти политически, економически, социален и затова трябва да обидим усилията си да мерим системно решение за, на проблема с бедността и глада. Ние имаме много опит е, в това отношение. В Европейския съюз имаме една обща селскостопанска политика, която се стреми именно да намали е, опасността от е, бедност, недохранване в Европа и така нататък. В Би трябвало обаче всички е, е, това да се прокарва като една червена нишка през всички споразумения, търговски и всякакви, с, е, за да се преборим с тези явления в третия свят. Важно е глада да, да се да се намали гладуването по света в дългосрочен план устойчиво. Не трябва да прилагаме само козметични мерки, еднократни кампанийни, както е в момента, стоят нещата с, например, беженската криза. Би трябвало да гарантираме глобални, да намерим глобални решения, които отговарят обаче и на местните и регионални изисквания. Трябва да сме готови за повече научни изследвания, трябва наистина да, изследва, да изследваме, но конкретно условията в е, страните, където има глад. Сега Разбира се, тези проблеми трябва да се решават съвсем конкретно и с, е, съвместно с е, селско и с екологията защото един от вашите аспекти е пазване на климата и ние го правим. Важно е обаче производство на, да не се ограничава производство на хранителни продукти. Още нещо да кажа в заключение. Когато говорим за прехраната, водата е отрешаващо значение. Би трябвало да обърнем много по-голямо внимание на водата в световен мащаб, тъй като здравословното хранене е е най-голямата стойност, е най-голямото благо е, за човечеството. Благодаря. Благодаря. Сега започва, ще дам думата на представителите на ФАО. Започваме с главният служител за връзка на ФАО за връзки с Европейския съюз, господин Мустафа Синасела ще дам думата на госпожа Кристина Беднарска, която е директор на офиса на Световната подводствена програма в Брюксел. Ще дам думата на всеки един от вас за презентация в рамките на 10 минути, когато ще започнем дебата. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искал да ви благодаря и на вас, и на председателите на Комисията по селско стопанство и по развитие за организирането на тази съвместна дискусия днес. Целта беше да представим положението с продоволствената криза пред Европейския парламент в контекста на отбелязването на Световния ден на, на прехраната 16 октомври. Държа да отбележа, че Световният ден на прехраната е възможност да се замислим за положението с продоволствената сигурност в по целия свят, проблема с градушите хора, бедността в селските райони и предизвикателства, които ни чакат. Както, госпожа, както каза госпожа Макеван, стои пред нас а, въпроса за постигането на големите цели за устойчиво развитие и в контекста на тези цели борбата срещу глада, недохранването и осигуряването на необходимите е, хранителни продукти. В ФАО смятаме, че заличаването на глада до 2013 година е постижима цел, както каза и председателят на Комисията по селско стопанство. Трябва просто всички заедно да обединим усилията си в тази насока. Тази седмица в Експо Милано ще се проведе среща с, и ще бъде проведен специален семинар, организиран от Комисията по развитие и там ще продължим да обсъждаме всички тези важни въпроси. Искам да се използвам тази възможност, за да отбележа, че днес генералният директор на ФАО представи докладът СОФАК, който, отго, който е, представлява всъщност доклада за положението с а, сигурност по света. Това е доклад, който се изготвя ежегодно от ФАО от 1947 година насам и който е важен политически инструмент. Тази година доклада относно състоянието на селското стопанство и прехраната се съсредоточава върху ролята на социалната закрила в борбата срещу бедността и глада, пряко и непряко, чрез насърчаването на същото стопанство и развитието на селските райони. Тъй като спораме 10 минути, заедно с колегата ще цитирам някои водни, водещи данни от доклада за 2015 година. Това беше на разположение на нашата интернет страница. Всички сме съгласни, че програмите за социална защита намаляват бедността и продоволствената несигурност. Важно е обаче помощите да бъдат целенасочени, по този начин се гарантира по-висок, по-голям успех на програмите. Освен това, установихме, че програмите, които са насочени срещу намаляване на глада, имат по-добро въздействие в сравнение с програмите, които насърчават околната среда. Знаем също така, че програмите, които са целенасочени към жените, намаляват глада и бедността сред майките и децата в, най-ранна възраст. Социалното закрила също така насърчава по-добро хранене, образование и здравеопазване, което разбира се има въздействие върху економическата дейност, заедността и цялостното благосъстояние на хората. Това Очевидно обаче, че социалната закрила не е достатъчно, за да извади семейството от бедността. Голяма част от тях се сблъскват с редица рискови фактори. Ето защо имаме нужда от цялостни програми, които да се водят паралелно в контекста на социалната закрила и на селското стопанство. А едновременно с това трябва да ги съчетаем и с различните програми, водени от съответните държави. Нашата цел, целта на ФАО, както и на Европейската комисия, е да, да оказваме необходимата подкрепа на развиващите страни. И тук мога да дам пример с една програма, която се организира заедно с ДЕВКО, програма, която има за цел по-добро по и по-добра прехрана. Целта ни е да има конкретни резултати за местната економика. Програмите за обществена помощ може могат да доведат до изграждане на важна инфраструктура и по този начин пряко да подпомогнат местната економика. Този вид помощ също така увеличават покупателна способност на засегнатите семейства, защото често говорим за домакинства, които не участват активно в местната економика. Много се радвам, че днес с мен е колега, който е специализиран в въпросите за продоволствената сигурност, но, как, но също така и с колегата от а, Световната продоволствена програма, тъй като ние работим в тясно сътрудничество с тях, когато се стремим за постигане на целите продоволствена сигурност. Благодаря ви. Mr. Chairperson, Господин председател, е, дами и господа депутати, за мен е удоволствие и чест да ви запозная с този доклад. Е, на сигурност в света, издателство 2000, е, издание 2015 година. Този доклад се публикува всяка година от 1999 година, за да се сложи край на продоволствената несигурност в света. Съвместен доклад от ФАО, Международния фонд за развитие на селскостопанските райони и също така и съответния орган на Световната, организ... Световната търговска организация. Докладът е, тази година е много важен, защото 2015 година е много важна за всички нас. Е, това е край на един важен цикъл. Е, има е, в е, Рим се събраха държави членки и те е, поеха ангажимента да между 90 и 2015 година да бъде намален броя на недохранените по света. Така че днес ние отчитаме развитието на хилядолетието. Първата цел да се намали на половина броя на годуващите между 90-та и 2015 година. Значи първо да се зададем въпроса дали сме постигнали или не е, тези международни цели, свързани с, глас, с глада. Както вече току-що казах, е, ние сме много близко до е, целите на ООН, свързани с развитието, най-вече е, целите за глада, така наречените цели номер едно. Тези цел е, всъщност е свързана с недохранването и това е един е, показател, който ние трябва да наблюдаваме. Това ни е възложено от международната общност. Е, и те спаднаха от 23 10% до 13,9%. Е, Тоест статистически е, сме много близо до постигането на целта. Фактически може да се сметне, е, че може да се приеме, че 73 години, 73 от всички страни, които ние наблюдаваме, те са над 100, не са постигнали тази цел. Но това е определена процент от гладуващи в населението. Но има друг ангажимент – намаление на фактическия брой на лицата на лицата, които страдат от недостатъчен достъп до храна. Това е целта е, посочена на среща на държавните глави от цял свят. Но всъщност не всички са постигнали тази цел. Трябва не е достатъчно намален броя на гладуващите. Все пак не е чак толкова отрицателно. Трябва да имаме предвид, че през същото време населението се е увеличило с почти 2 милиарда, така че много трудно може да се постигне тази цел. Освен това, тази е, цел е постигната в 29 е, от 129 е, страни, които ние наблюдаваме. Така че може да е, приемем, че има успех. Къде са гладуващите? В доклада има повече подробности. Тук имате една сбита картина. Веднага виждате, че Южна Азия остава района с най-висок брой недохранени и най-висок дял в света, след което е, Африка на юг от Сахара там е, явлението преобладава в най-голяма степен сред населението най-преобладаващо е там явлението, а също така и в Източна Азия. И съвсем набързо останалата част. Кои на доклада? Кои са ключовите фактори? Кои са факторите за успех? Разбира се, економическия растеж е мотор за намаление на хранителната несигурност, но той трябва да бъде приобщаващ и да стигне до най-бедните. Увеличение на е, дейностите, особено в селското стопанство, е, също така социалната закрила е, и политиката е в основата на успеха в много страни. И е, е, доклада, който е публикуван тази сутрин, е, свидетелства за това. Да могат да сълскостопанските райони да функционират по-добре, повече възможности за работещите сълскостопански производители, е, да се споделя ползата. Важно е да се. Е, работи с кризи, е, където е, продоволствената несигурност е най-изявена. Е, Председателя, ако обичате, малко по-бавно, така, Искам да спазя времето. Е, социална закрила за страните, където кризата трае дълго. Е, има положения, примерно е, в определени страни, където има най-тежка хранителна несигурност и на които трябва да обърнем най-голямо внимание. И накрая, е, какво предстои след 2015 година? Ние сме в край на цикъл. Трябва да подчертаем, че имаме дневен ред за постигане на устойчиво развитие. Не трябва да видим кои цели трябва да се постигнат до 2030 година. Е, това, което международната общност прави вече е, работи по разработването на цели и на показателите но трябва да знаем, че глада и хранителната несигурност ще стават все по-важни. Те ще бъдат специфична цел, но ще има и много други цели, които ще трябва да наблюдаваме, много други данни, по които да работим за разработване на показатели. Трябва да се свърши много работа по подобряване на настоящата технология за наблюдаване на тези показатели на международно ниво. През последните години имахме голяма подкрепа от е, развитие от комисията ДЕВКО за намаляване на продоволствената несигурност. Ще продължим работата. Имаме проекти по глада. Предлагаме нови показатели за хранителната несигурност за следващия цикъл в нашия дневен ред. Искам да ви благодаря за вниманието. Почитаеми председатели на парламентарни комисии, добър вечер, господин Шекерски. Ще говоря на полски. А, а, а, почитаеми дами и господа депутати, и искам да ви благодаря за възможността, която ми предоставяте да се обърна към тази асамблея във връзка с Международния ден на храните. Това е важен ден, когато трябва да размислим съвместно по постигнатите успехи, но и върху предизвикателствата, с които трябва да се справим. Колегите от ФАО току-що ви запознаха с доклада за продоволствената несигурност. Предлагат се конкретни решения, механизми, чрез които да вървим по-напред в отстраняването на проблема на глада. Това ни тревожи, защото цифрите са астрономически. Повече от 800 милиона човека, но за тези цифри стоят човешки същества, като мен и като вас. Майки, безпомощни бащи, деца, чиято перспектива за развитие и за бъдеще са несигурни човешка трагедия, е, върху която ние трябва да размислим. При чести посещения е, в е, домове на разселени семейства в Йордания, ние ще цитираме две пократителни свидетелства от бежанци баща на четири деца е, каза колко безпомощен се чувства спрямо близките си. Дори не мога да излизам извън дома си заедно с децата, защото те искат да купувам храна, аз не мога да си го позволя. Аз не мога да изпълня ролята си на баща. Докато друга майка каза, когато децата ме питат защо не ям с тях, аз казвам, е, че аз постя, което не е вярно. Просто нямаме достатъчно храна за цялото семейство. Едновременно с това всички световни статистики потвърждават, че има достатъчно храна по света, за да се изхранят всички човешки същества. Световната цена за изкореняването на храна би бил 230 милиарда, докато храна се разхищава за 650 милиарда годишно т.е. два пъти повече от това, което би било необходимо, за да се справим с проблемите на глада. И така, ако днес 21 000 човешки същества умират ежедневно, подчертавам ежедневно, поради проблеми свързани с глада, ще признайте, че това е недопустимо нито от нравствена, нито от економическа гледна точка. Тези година ние получихме само 40% от нуждите на бежанците след сирийската криза ние трябваше да намалим с половина дажбите и да направим болезнен избор. Половин милион човека бяха извадени от списъците на получателите хранителни помощи. Едновременно с това знаем, че тези проблеми неколкократно са обсъждани и тук. Тези година е, светът е бил изправен пред рекордни цифри на спешни операции. Необходими са били необходими средства Йемен, Ирак, Непал, а също така и епидемията Ебола. Ние сме изключително признателни на Европейския парламент за постоянното внимание, което обръща на проблемите в този регион. Както посочва посещението на госпожа Макавер е, в е, Турция, заедно с нейни колеги. Ние е, виждаме съвместните дейности на Европейския парламент в беженски лагери. В този лагер и в други лагери ние оказваме помощ на повече от 40 хиляди хиляди сирийски бежанци. Работим заедно с партньорите от ДЕВКО, с съответни правителства, за да действаме е, изпреварващо, за да се справим с структурните проблеми на продоволствената несигурност и недохранването. Целите за 2030 година са амбициозни, те ни обединяват и мобилизират. Можем да посочим много положителни примери, където устойчивите ни действия доведоха до устойчиви резултати. Но спешните хранителни кризи обикновено възникват там, където продоволствената сигурност е била крехка, т.е. населението е изложено на двойна спирала, недохраненост и социална несигурност, както в Мали, в Йемен или страните пострадали от епидемията Ебола. Ние сме много признателни на ръководещите инстанции в Европейския съюз за хранителна помощ за беженците и разселените. Много сме чувствителни към факта, че най-важните институции в Европейския съюз неколкократно са се позовавали на ПАМ и на ИСР като е, основни партньори за разрешаването на сирийската криза. И накрая искам да подчертая, е, че ние няма да изневерим на вашите очаквания. Винаги ще бъдем край вас, за да се справим с предизвикателствата, с които трябва да се справим съвместно. Ще използваме всяко евро от европейските граждани на най-ефективно и най-прозрачно. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Now I give the floor to Mr. Ridolfi for uh, the commission. Сега давам думата на комисията. Благодаря, господа и госпожи са председатели и членове на панела. Девко бе споменат няколко пъти, така че трябва да кажа нещо по въпроса. Действително, комисията заедно с държавите членки са най-важните фактори в продоволствата сигурност и сухланско развитие в света. Комисията е заделила над 8 милиарда в 60 страни за целта много действия са съвместни с е, ФАО, с неправителствени организации и други в е, кризисни райони. И разбира се, тук е, важен фактор са и частни инвестиции. Ще се върна на това. В своя годишен доклад комисията говори за 795 милиона гладуващи. Е, според нас е, би, би трябвало цифрата да е много по-малка, но въпреки това е, тя е по-ниска от миналата година и това е все пак добре. Ние сме заложили цели, а именно съкрещаване с 7 милиона да намалее броя на недохраните деца. И мисля, че агенцията в Рим трябва също да заложи цели. Когато има конкретни цели, те могат да бъдат проследени и да се съпоставят с резултати, да се види дали са постигнати целите. Разбира се, комисията би искала нашите партньори да е, откликнат по-енергично и да работят по този въпрос. Ние се съсредоточаваме върху четири основни стратегически приоритети. Първо, Европейския съюз се бори с недохранването, защото това е наистина позор за обществото да не предоставяш на хората достатъчно хранителни вещества, витамини, протеини и така нататък, освен това се пречи на бъдещото развитие на тези човешки същества. Нещата опират и до образование, не само храна. Две. Свидетели сме на прекъсти кризи в Сахел и в африканския рок. Това, което наричаме устойчивост. Трябва да засилим капацитета на народи и страни да реагират и да устояват на, на причинени от човека, пък и природни бедствия. Да подпомагаме най-уязвимото население да се адаптира, да устоява и се адаптира и възстановява след е, кризи, наводнения, суши и така нататък. Планиране, политически действия е първото задължение в това отношение. Три. САЩ за... Е, е, ние всъщност заделяме 30% от бюджета за съответни действия. Това предложение за обвързане на част от подпомагането, помощта към действия, отнасящи се до изменението в климата, е много важно. Този ангажимент е важен обаче особено много за селско което е основният потерпевш от измененията в климата. Неодавна бяхме е, посетен от е, депутати, които отговарят за селско стопанство. Според тях, ако китайци започнат да дадат количеството месо, които ни играем, ще, трябва, ще ни трябва три планети, за да имаме, разполагаме с площите, на които да се отглеждат животните. Целта е да отидем по-далеч от подхода на устойчивост, да да помогнем на земеделците в тези страни да се справят с изчерпващите се ресурси и проблемите, които възникват от това. Другото е да се... Неодавна бях в Кения, бях свидетел на биоразнообразието там и как този подход на резилиенс, на, на, на устойчивост помага. Четвърто, не трябва да увеличаваме селското стопанство, но е, да работим повече в областта на преработването. Знаем, че похабената храна е преди трапезата. Това е между фермера и трапезата. Става това пропиляване на храни. И наистина би трябвало да насърчаваме частните инвестиции, а това е много трудно, защото частните инвестиции не отиват просто там, където искаме ние. Би трябвало да създадем условия, инструменти, инициативи, с които да ги тласкаме, да тласкаме инвестициите към селското стопанство. То, тези инвестиции нарастват в развиващите се страни, но трябват ни допълнителни инициативи. В момента разработваме една, която се нарича AgriFi, финансова инициатива за финансиране на агрибизнес. В, е, Некспът в Милано в следващите 3-4 дни ще бъде представен тази, е, този проект. И тъй като ще бъдете на 15-16 по тези теми, ще се проведат много срещи, обмен на мнения. Това показва колко е необходимо политиците да се ангажират с проблема. Агрифай е наистина има за цел да подпомага малки и средни предприятия, не крупните сълскостопански, не големите ферми, а малките и средни, които са гръбнака на економиката в много държави членки. Те създават работни места и генерират богатство. В заключение, тези действия трябва да върват е, ръка за ръка с социалните. Говорим за образование, но не трябва да забравим и социалната закрила, защото тя играе решаваща роля при борбата с недохранването, като има осъзнаем ефект на място и подпомага образованието и изострянето на вниманието към тези проблеми, към храненето най-общо. В основата на всичко това е, се крие една промяна в парадигмата. Ако не успеем да променим общото разбиране, че земеделието е една работа, която не заслужава неамбициозна, не заслужава уважение, няма да постигнем нищо, защото агрифарминг, агриземеделието се увеличава, а, младите не участват. Трябва да внушим на хората, че тази дейност е, е, е, им помага не само да се прехранват, а да създадат е, да гарантират бъдещето на семействата си и на себе си. И все още придвижването, миграцията от селските райони към градските е, продължава и се засилва, така че трябва да променим и мисленето в това отношение. Европейския съюз трябва да играе решаваща роля в областта на сигурността, продоволствената сигурност, като използва най-ефективните механизми. Изпълняване програмата от 2030 означава, че всички частните, публичните организации, ние е, трябва, специализираните агенции, трябва да работим заедно, за да има максимален ефект нашата работа. Благодаря ви. Да започнем веднага с е, въпросите, без бабене. Господин председател, ще се изкажа от името на нашия координатор. Европейският парламент неколкократно в е, доклад, е, особено по хранителните отпадъци, е поставил проблема за приноса на Европейския съюз е, за, за е, проблема с храната в е, целия свят. На Г20 преди няколко години посочи колко е важна несигурността на цените във връзка с недохранването и отслабването на някои страни, особено тези, чието брутен вътрешен продукт е най-слаб. Г20 тогава поверява на ФАО задачата да създаде обсерватория, която да предвижда кризите и да гарантира на цялата планета хранителен минимум. До къде сме стигнали? Dziękuję Благодаря, господин председател. Благодаря за тази чудесна възможност, която ми се предоставя да взема думата. Днес трябва да бъдем последователни. Ако има проблем с недохранването, е, очевидно този проблем съществува, е, като че ли не се очертава обаче някакво решение в близко бъдеще. Как да постигнем баланс в нашата политика? Е, ОСП претърпя реформа и върви в положителна посока е, по отношение на опазването на околната среда и на озеленяването. Е, но по отношение на управлението на ресурсите, ако е, необходимостта от храни продължи да се увеличава, както се увеличава до сега, как ще се справим с нарастващите нужди? при положение, че предлагането не нараства със същия ритъм. Председателят. Е, Ще започна с е, разпиляването на хранителни е, на храни. Това е проблем не само тук, но и благодарение и поради инфраструктурата не само 30% от храните се губят тук, обаче комисията си си противоречи. Казва, че ни трябва три планети, ако искаме всички да изхраним с месо. Защо тогава Европа има такава агресивна стратегия на износ на месо? Не го, не го разбирам. Знаем е, скотовътството какво изисква. Вода, е, пространство, достава на заеми е, е, и, и земя е, е проблем за малките предприятия. Запознати сме с явлението land grabbing. Как гледате на всичко това? Пани посел Санова, Lamint. Благодаря ви, господин председател. Смятам, че ако Европейския съюз наистина възнамерява да допринесе съществено за разрешаването, дори за премахването на глада по света, вече щяхме да сме постигнали тази цел. Отношението ни е чисто и просто лицемерно. Лицемерие е, когато водим подобни дискусии като днес за продоволствената сигурност, при положение, че политиките, които се водят, само влушават проблема. Колегата, който се изказа току-що, спомена заграбването на земя, проблемите с посевите и другите проблеми, предизвикани от търговията, с за свободна търговия. Аз бих искал да се направи оценка по какъв начин договорите, които сключваме с трети страни, ги възпрепятстват сами да поемат управлението на своите земи и природни ресурси. И както казва колегата, трябва да си дадем сметка как ние е, самите в Европейския съюз непрестанно продаваме собствените си продукти на тези трети страни. Господин Алият, благодаря ви, господин председател. Поне за два случая мога да се случа да се сетя в живота си, когато добронамерени западноевропейци се опитват да унищожат селското стопанство в Африка. Първият случай беше с Родезия една страна, която произвеждаше хранителни продукти, изнася си ги всички съседни африкански държави, трябваше да бъде унищожена, тя и трябваше да бъде доведена до работно мукатбо. Нямаше нужда да се прави. Вторият въпрос беше свързан с технологията за селектиране на семена и отглеждане на растения в Европа. Ако това е ако това беше възможно в Африка, ще, ще има много повече храна за много повече хора в Европа. С технологията, за която споменавам, може напълно да се премахне потребата на пестициди в Африка. Какво правим ние? Правим прилагането на този вид технология на африкански континент възможно най-сложно. Над 60 хиляди хора бягат, прокудени от недоимъка кризи и войни. Това е само една част от проблема. Другата, другия аспект на, намаляване на недохранването е партньорството с, страни, с страните от юга, политиката на рибарство и съответната търговска политика. Друга важна тема е генерирането на енергия в тези страни. Тези страни изразходват огромна част от БВП за заплащане на енергия. Трябва спешно да подкрепим е, тези държави членки, е, извинете, тези хора и тези държави да са независими в енергийно отношение именно държавите, развиващите се държави, трябва да бъдат, да им се помогне преди всичко да бъдат независими енергийно и тогава ще се стъпят на краката. Питам се защо ФАО изтласка на преден плат понятието за малко е, и интелигентно селско стопанство, а не наистина изхранването, което е истинския преход към агробизнеса, дават, генерира много CO2, вместо да допринася към устойчивото земеделие. Какво ще кажете за Монсанто, за други крупни сълскостопански концерни, докато малките предприятия са много по... Е, е, не, не, не вредят на околната среда по този начин ако говорим за аграрна екология, трябва да помислим наистина как да стимулираме дейността на малките и средни предприятия. Но разбира се, в тази връзка може би ще оставя за по-нататък втория въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички изказали се до тук. Бих искал да кажа, че аз изцяло е, споделям преценката по парадигмата за селското стопанство. Действително, е, тази сутрин ние трябваше да гласуваме измяната в регламента за биологичното е, селско стопанство, но нека напомним, че то не се изразява само в отмяна на фитосанитарните средства, но най-вече отново да си върнем по почвите. Казахме, че това е свързано с е, обработката на почвата, това няма нищо общо с ОСП. Трябва да мислим върху сълскостопанския модел. Това е въпроса, който възникнем. Трябва да излезем от европейския мит, е, според който е, нашето призвание е да храним другите. Тоест, вместо да действаме и да мислим за другите, може би ще бъде добре, когато мислиме следващата обща съскостопанска политика, съвместно да мислим по прилагането прилагане на политика не за другите, а съвместно с другите. Това може да промени е, ориентацията на нашата политика във връзка с, с селско стопанство. Е, следващи изказващ се. Благодаря, господин председател. Бих искал да задам един въпрос на представителя на ФАО. Често чуваме, че поради увеличението на броя населението на Земята трябва да се произвежда повече. Тук в парламента, поради този принцип, ние гласувахме предложения, с които аз не съм съгласен. Според мен, а това стана ясно и от някои изказвания днес, ние е, отклоняваме вниманието и действията си от целите, които трябва да преследваме, а именно по-правилно разпределение на храните е, и е, по-ефективно производство на храни. Как ще продължим с този е, принцип, а именно да произвеждаме повече? Е, следващи изказващ се за една минута. La transferencia de comida, de alimentos desde el mundo. Е, е, трансфера на храни от индустриализирания свят към третия свят е позор. Това е дъмпинг, който унищожи местното производство. Това е привидно хуманитарна мярка, е, която обаче е същностно разрушителна. Ето въпросът ми. Е, е, укрупняването е, на сълскостопанските земи или закупуването на храна от страна на Израел, на Съединените щати, на Китай, на Индия в Африка води до изтласкване на коренното население от родните му земи, миграции на лишените от земя, пуперизация, защото ние търсим възможно най-високи добиви. Е, е, защото след, е, в крайна сметка обаче тази земя става безплодна след интензивна експлоатация и местното население гладува. Да не говорим за наличната вода за напоителни системи. И така въпросът ми е, какво ще каже ФАО по този въпрос? В доклада той не се засяга. Какво ще кажете за това толкова сериозно явление? Господин Дорфмунд, Ma io avrei una domanda al dottor Conforti. Lei ha fatto vedere come il... Canale. Канал. Италиански остана floor. Molto Veloce la popolazione. Ehm, ci sono dati se tra le due има ли данни, които показват, че има някаква връзка между това, че когато победим глада, бързо ще се увеличи населението на гладуващите страни. Е, питах се дали няма да бъде необходимо тогава да разработим в тези страни вид социална политика, е, за да може това безкрайно увеличение да не продължи. Има страни като Пакистан, Афганистан и Йемен, е, ако направим съпоставка между 1950 и 2050 година, ще видим е, увеличение 10 пъти на тяхното население. Така че е, много трудно ще се победи глада в тези страни. Благодаря. Да се позвъне казва от колегата Хойслинг. Въпросът ми към представителя на комисията е много простичък. Комисията запознат ли е с цитата на Алберт Айнштайн? Един цитат, е, който гласи Нищо няма да постави под въпрос съществуването на човечеството, е, както преминаването към вегетарианско е, диета. Е, сега трябва да засилим е, политиката по рибарство, също с, с, а, риба, политиката по рибарство, граната политика, всичко това задълбочава недохранването в световен мащаб, глада как а, можем да си говорим колкото искаме хубави думи, но ние участваме и сме причината а, за, до голяма степен за а, този всеобщ а, глад в световен мащаб. Аз имам няколко въпроса към комисията и другите. Ако е, обичате съвсем накратко, трябва да се опитате да отговорите на въпросите. Е, към ФАО и други, защото е, преводачите трябва да си тръгнат. Не говорете твърде бързо, за да може да се превежда и бъдете кратки. Аз ще започна, колегите ще продължат. За летливостта, несигурността на цените. Въпросът е важен. Всички сме преживели кризата през 2010 и 2011 година, но сега данните показват, че е, цените като че ли малко се огъват и не са толкова несигурни. Важно е да се подчертае това. Е, причината са е, хранителните наличности, спадането на цената на петрола и засилването на американския долар. Е, по-низките цени е, са същинска благословия, особено за домакинствата, които посвещават по-малка част от доходите си за закупуване на храна, но предвид глобалната полза, това спадане на цените може да се отрази и на доходите на съскостопанските производители. Въпросът за разхищението на храни, той е централен. Е, е, вие говорихте за е, предизвикателствата на програмата на генералния секретар на ООН петия стълб се занимава с борбата срещу разхищението. Страните от държави от Европейския съюз предприеха сериозни мерки във Франция, в Белгия, в е, Северна Европа, но проблемът в Европа е различен от проблема в е, е, развиващите се страни, защото там загубите са след, след като реколтата е прибрана. 30 до 40% от рекордата се разхищава, защото не е добре преносена, превозена или защото не се съхранява както трябва. Благодаря ви съвсем накратко. Държа да отбележа, че след срещата на Кедва е посветена на несигурността на нестабилността на цените. Беше създаден един импорт, който продължава да действа. В, в, в контекста на него има много информация, така че вие стига само да погледнете в Google е, голям е наборът от информация, които са много полезни за оценка на пазарите и възможност за краткосрочни прогнози на пазарите, за да може да се противодейства на нестабилността на на цените. Между другото, държа да отбележа, че ОИСР също участва в този проект. Накратко няколко думи за търсенето и предлагането в дългосрочен план. ФЛО има дълга традиция в в перспективите в дългосрочен план. И разбира се, една от проблемите е необходимостта да се увеличи, нужда да се увеличи производството и то по екологосъобразен начин и устойчив за околната среда. Просто защото очакваме увеличаване на населението на Земята и няма какво да направим по този въпрос. Разбира се, трябва по-добре да разпределяме хранителните продукти, които разполагаме в момента, но трябва също така да се увеличи производството, за да се отговори на наличното търсене. Има проблеми и с а, а, а, земеделските земи и в проблеми като е, проблемът е в мес, на места като Европа, например, че все повече земя се използва за развлекателни цели, например, вместо за сърскостопански добъв. През последните 40 години като цяло земеползването е доста устойчиво и очакваме то да стане устойчиво в обозримо бъдеще. А това, което се увеличава значително в момента са реколтите, т.е. количеството хранителни продукти, които, които успяваме да произведем на декар обработваема площ, като разбира се, се стремим да го правим без да нарушаваме прекалено много естествената околна среда. Т.е. трябва да гарантираме също стопанство, което да е отговорно, което е и най-сложната ни задача. Съвсем набързо по въпроса за а, населението, ами за съжаление населените бедността са две величини, които са взаимосвързани, които си влияят непрестанно и а, действително по-често бедните хора имат и най-много деца една от причините е, че децата са единствената застраховка за бъдещето на тези хора. Те са единствените, които могат да произвеждат храната за бъдеще така че, по принцип, в момента, в който се гарантира достъп до образование, особено за жените, в който се подобри състоянието на жените, ще се намали и равнището на раждаемостта. Това показва историческият ни опит и а, очаква се незабавно намаляване на раждаемостта, когато се подобри състоянието с подводствената сигурност и когато се гарантират нови възможности за доходи за населението. Ще спра до тук. Благодаря ви. Преводачите са, бяха на наше разположение до 18.30, така че ви предлагам да довършим заседанието на английски. Благодаря на преводачите и моля колегите да продължат работа на английски.